ще предам и приятите днес резолюции на техните получатели. Дами и господа, това е последното заседание за тази година. Много се радвам, че новите колеги тази година много добре се сработиха с нас. Желая ви светли коледни празници, весела и щастлива нова година и нека накрая